но мисля, че това е в рамките на нормите на демократичната дискусия и определено не бих искал да ограничавам тези разисквания. Благодаря на всички. Преминаваме към гласуването. Съгласно дневния ред, минаваме към разискване и гласуване на доклада на господин Бяге многогодишната финансова рамка и проекта ИТЕР. Внесени са устни изменения. Господин Ламасол има думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа от името на бюджетната комисия да кажа, че вие е, е, имаше едно устно изменение, което беше прието с нощи. Това е едно късно изменение, което, съжаление, не можахме да преведем на всички езици. Това е много важно изменение от политическа гледна точка, защото след съгласието, което беше постигнато миналата седмица за финансирането на проекта и Солитер, а, ние можем да го приемем с, с една едностранна а, делегация, декларация под подписана от 6 държави, което е с различно тълкувано тълкуването на, а, на Европейския парламент. И парламента а, а, не можа да внесе това изменение по време на триалога. За това използваме алинея член 161, алинея 3 поради изключителни обстоятелства. Внасяме това спешно изменение. Благодаря на председателя на бюджетната комисия и той предлага сега да гласуваме измененията и тълкованията, прияти от комисията по бюджета вчера. Позволете ми първо да попитам, има ли някой, който да възразява тази, на тази процедура? Не виждам възражение. Следователно, започваме да гласуваме по решението, предложено от господин Ламасур във връзка с поразумението, постигнато в бюджетната комисия вчера. Кой е за? Против? Въздържали се? Приеме се. Предложението на господин Ламасур и на бюджетната комисия се приема от пленарното заседание. Сега преминаваме към самото гласуване по доклада на Бяге. Поименно гласуване. Гласуваме по доклада включително предложението за изменение на Ламасура. Начало на гласуването. Край на гласуването. Дякую пану Böge. Następne sprawozdanie pani Jędrzejewskiej. Следващия доклад е на Ярджиевска по проекта на коригиращия бюджет мобилизиране на фонд Солидарност. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Доклад на Бьоге. Мобилизиране на средства от фонд Солидарност. По именно гласуване. Начало на гласуването. Чи всички гласували? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря, господин Беге. Гласуваме по доклада на Матера мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Благодаря на госпожа Матера. Доклада на СИПАЛ право на информация в наказателно производство по именно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря на госпожа Сипъл. Преминаваме към доклада на Аяла Сендер. Назначаване на член на Сметната палата. Първото гласуване е за господин Керол Пингстън. Тайно гласуване. С синята лампичка на вашите апарати можете да гласувате за, против и въздържали се. Така че, както обичайно, с изключение на това, че има само една лампичка на вашето апаратче. Гласуваме по назначаването на господин Пингстен. Начало на гласуването. Че всички гласували? Замик. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление. Сега гласуваме по Хенрик Отбо. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Сега гласуваме по назначаването на Господин Корона Рамон, начало на гласуването. Край. Има предложение. Господин Оди Да, господин председател. Ние водим консултации за номиниране на членове на Сметната палата. Тя има 27 член. Предвижда се е, членовете да бъдат е, представени от комисията след консултации с парламента. Значи правителствата предлагат имената, Европейски парламент дава становище. Ние имаме редица а, членове, предложени за Белгия, Дания, Испания, Финландия, Ирландия, Италия, Португалия и Швеция. Значи тези 8 държави. А, в четири от тях правителството се смени две с, с, пре, с избори, две с, без преговори. В тези четири държави има едно в Испания, където се промени а, а, политическата сила. Другите държави не искат нещо. В Испания политическите сили в Испания ме помолиха да се отложи гласуването, за да им остане време, да им се даде възможност да се а, разгледа а, отново кандидатурата. И това беше молба от името на групата на ЕНП, господин председателю. Благодаря. Sorry zgodnie z zasadami chciałbym prosić żeby najpierw jedna osoba teraz wypowiedziała Ще се придържаме към а, а, правилника за работа. А, а, и сега ще помоля някой да се изкаже за това предложение. Господин Сперони, моля. Благодаря, господин председател. Много често в Европа се случва така, че не се зачита волята на народите. Е, в Испания имаше избори, в Италия, за съжаление, не. Но след изборите, обикновено нещата се променят и те точно за това се провеждат. За това мисля, че ще бъде разумно да отложим гласуването. Новото испанско правителство, избрано на демократични е, избори, ще потвърди кандидатурите или ще ги промени. Това ще бъде знак за демокрация. Благодаря, казва председателя. Кой желая да се изкаже против това предложение? Господин Свобода. Господин председател, ние имаме пълно доверие на госпожа Яла Сандър, докладчика, но искам да отбележа нещо от името на моята политическа група. Тук става дума за независима позиция, тук става дума за човек, за лична кандидатура, която е, смятаме или за правилна, или за грешна, а не за делегат избран от някакво правителство. Следващия път ЕНП може би ще поиска да се смени някой комисар, защото се е сменило правителството. Ние говорим от името на Европа, а не от името на отделните правителства и моля всички да си отбележат това. Тук имаме номинация. Комисията от парламента е счела тази номинация за подходяща. Кандидата за подходящ, докладчика Яла Сендър докладва за всички тези кандидатури. Мисля, че трябва да гласуваме за личностната кандидатура, а не за правителството на Испания. Благодаря. Нека да гласуваме първо за предложението на господин Уди. Предложението е следното. Дали гласуването да се отложи или не? Кой е за предложението на господин Уди? Да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Още веднъж гласуваме предложението на господин Уди. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Вносък не przeszedł. отжуцоне. Предложението на господин Оди се отхвърля. Гласуваме, гласуваме терас. В такъв случай преминаваме към гласуване на кандидатурата на господин Корона Рамон. Тайно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Кандидатура приента. Гратул... Кандидатурата се приема. Честито. Преминаваме към а, гласуването на зазначаване на господин Итала за член на Сметната палата. Тайно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Кандидатура при... Кандидатурата а, се приема. Кандидата се одобрява. Преминаваме към следващия кандидат Кевин Кардив. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Кандидатът е одобрен. Преминаваме към следващия кандидат, господин Пьетро Русо. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Този кандидат също е одобрен. Благодаря. Следващия кандидат, господин е, Калдейра, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. И този кандидат е одобрен. И последния кандидат, Господин Хан, Ханс Густав Весберг, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Също е одобрен Поздравления за госпожа Аяла Сендер, която подготви докладите и това гласуване. Преминаваме сега към доклада на госпожа Хименес и госпожа Ромеро Лопес. Няма а, внесени изменения. Госпожа Тайсън, искате ли думата? Благодаря много. Искам да кажа нещо, което може би погрешно беше изложено. Може би не пия достатъчно често кафе с господин Оди. Искам просто да кажа, че нашето правителство е сформирано в резултат на честни избори. Макар и наскоро формирано, правителството е демократично избрано. Това исках да изясня още веднъж. Благодаря за това пояснение. Мисля, че на всички ни беше ясно, но все пак беше добре да се почета още веднъж. Понякога демокрацията върви малко бавно, но резултатите е, все пак са на лице. Преминаваме към препоръката за второ четене Европейска заповед за осигуряване на защита по доклада на госпожа Хименес и госпожа Ромеро Лопес. Няма предложение за отхвърляне, няма и предложение за изменение. В такъв случай общата позиция на съвета се счита за прият. Следващата следващата, препоръка на госпожа Матио, това също е второ четене, едина процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа. Тук също няма внесени предложения за отхвърляне или изменение. В такъв случай а, а, и тази обща позиция на съвета се счита за прията. Благодаря на госпожа Матю. Следващия доклад. Господин Ривалини. Също препоръка за второ четене. Става дума за зоната, обхваната от споразумението за Генералната комисия по риболов в Средиземно море. И по този доклад няма предложение за отхвърляне или за изменение. В такъв случай общата позиция на съвета се счита за прията. Благодаря, господин Ривалин. Следващото гласуване е препоръка за второ четене, годишни счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите. Докладчик е господин Лене. Има пет предложения за изменение от Комисията по правни въпроси. Гласуваме всички заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Така изменената обща позиция се счита за приета. Благодаря ви. Поздравления за господин Лейне. Следва доклада на господин Кастро финансово управление за някои държави членки, имащи затруднения или застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата им стабилност. Комисията по околна среда е внесла 6 изменения. Кой е за тях? Против? Въздържали се? Приема се така измененото предложение. Трябва сега да се гласува. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по проекто резолюцията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за господин Декастро. И сега гласуваме доклада на господин Стърди. Първо проекто решението, точка 24 за. Против. Въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Точка от преамбюла О за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме сега за целия проект за, против, въздържали се, приема се. Е, благодаря ви много за активното сътрудничество.